сегашната криза хората непрекъснато губят доверие в Европейския съюз. Нека да се опитаме да спрем тази тенденция. Благодаря. С това приключваме дебата по тази тема. Гласуването ще бъде утре в 12 часа на обяд. Turno c'è l'interrogazione orale della Commissione. Следващата точка от дневния ред е устния въпрос към Комисията Неустойчив риболов на скумрия в североизточната част на Атлантическият океан. Първо се обръщам към автора на въпроса, господин Галахър. Пет минути. Благодаря. Господин председател, много се радвам, че мога да повдигна този толкова важен въпрос. Става дума за устойчив риболов в е, североизточната част на Атлантическия океан. Става дума за необоснованите квоти от е, Исландия и Фарьорските острови, които достигнаха до 156 000 тона за 2013 години. Това е напълно недопустимо, защото поставят под въпрос е, запазването на запасите от скумрия. Освен това, Международния съвет за изследване на морето спря в един момент риболова и ако този запас и неговото наличие се разруши от дейността на Фариорските острови и Исландия, това ще е драматично. Очевидно е, че не се взема действие, когато какво се случва, когато не се предприемат реални действия? През 2006 година тяхната квота за риболов е 1,6%, сега е 23%. От 4,6% през 2009 те са увеличили квотата си до 23%. А Исландия е увеличила риболова си 6 пъти в същия период. Става дума 2009-2012. 50 това означава, че двете държави представляват 52% от препоръчения общ улов от Международния съвет за изследване на морето. Така че те се нарушават и регламент 1056. Освен това, Фариорските острови едностранно се оттеглят от е, споразумението между крайбрежните държави за улов на херинга те планират в момента да е, извършат улов, който е три пъти по-голям от предвиденото, включително улов на скумрия. Затова призовавам комисията да не пренебрегва мандата си, който е получил от мнозинството практически от целият е, парламент. Като докладчик ви призовавам да действате незабавно. Стига сме говорили. Време е да видим какво да се направи. Трябва да се действа, за да се запазят този вид риба. Има конкретни изисквания в рамковия регламент, но много трудно мога да разбера защо комисията ги пренебрегва, защо пренебрегва и мнението на парламента, огромното мнозинство от парламента. Вие сте напълно наясно, че е, прекомерният улов разбива практически този отрасъл ние не постигаме никакви резултати с който и да е от партньорите в преговорите, никакви реалистични предложения. Крайно време е да се предприеме действие. Разбира се, можем да обвиняваме Фриорорските острови и Исландия, но можем да обвиняваме и Комисията Европейския съюз. Трябва да докаже, че устойчивия риболов за скумрията трябва да бъде наложен – от миналата година призоваваме за това. Исландия и Фариорските острови е, едностранно нарушават квотите си по, с огромни, огромни проценти. И аз лично считам, че ние трябва да се противопоставим. Трябва да има и е, мерки, е, за да се докаже, че Европа извършва риболов по един устойчив начин. Това засяга също и Испания. Следва да обърнем внимание, че Исландия и Фариорските острови, ако действаха отговорно, би следвало да изпълняват само 25% от, от риболова, а не 52%. Защото ние всички говорим за максимално устойчив е, улов, но никой, никой не действа, никакви мерки не се предприемат от комисията. Следва да има ефективни целенашочени търговски мерки за осигуряване на устойчив риболов. И ние следва да действаме в момента, а не да говорим. Вие имате много добър, силен мандат, но вие просто го пренебрегвате и аз лично вече ви нямам доверие. Не знам какво ще се случи в бъдеще с общата политика по рибарството. Много се надявам, че ще дойдете при нас с добри новини и ще ни е, кажете, че ще приели сериозно нашите настоявания и ще ни предложите нещо конкретно. Благодаря. Thank you, President. Искам да благодаря на господин Дали, че повдига този въпрос. Той е много важен. И преди сме обсъждали какви са последиците от свръхолова, от Исландия и Фариорските острови. Как се отразява това на запазването на този вид? Споделям притесненията, свързани с въздействието от тези мерки върху нашите рибари и най-вече въздействието върху местния е, риболов, местното население, дребния рибарски флот, който няма друга альтернатива. Съгласна съм, че за тях положението е много тежко. И така ние следим внимателно положението. Опитваме се по редица канали да окажем натиск върху исландското правителство, също и върху Фариорските острови, за да се промени тяхната политика. Надяваме се, в крайна сметка, макар и да е минало дълго време, да се върнем отново към преговорите с всички крайбрежни правителства и да постигнем съгласие за запасите. За момента това не е така и трябва да решим какво ще правим. Накратко, варианта търговски санкции е на дневен ред. Но е важно да вземем предвид няколко важни фактора. Първо, правните условия, които трябва да изпълним. И на второ място, разполагането на нашите мерки в времето. Относно скумрията с държавите членки обсъждаме евентуалните варианти. Идната седмица ще се срещна с норвежкия министър в Брюксел. Надявам се, че ще стигнем до съвместно решение и искаме да се стигне такова решение с норвежкото правителство по този въпрос. Искам да кажа обаче, че комисията вече е разгледала процедурните аспекти с цел ускоряване на процедурата за вземане на решение, когато получим зелената светлина. Ако решим да действаме, вече да сме подготвени, за да мине процедурата по-бързо. Имате мое уверение, че ще ви държим в течение всички вас, които проявявате интерес към този въпрос, едната седмица след като приключим дискусиите с норвежкото правителство. Това е за скумрията, за херингата. Тук пейзажа е ясен. Комисията съжалява това, което бе казано от Фариорските остров на 26, а именно едностранно да се отруи квотата. Това е нещо, което е неприемливо. Неприемливо е, че Фариорските острови се оттегляха от масата за преговори. Комисията и норвежските ни партньори със съвместна декларация изразиха своята загриженост и призоваха Фариорските острови да отменят тези мерки незабавно. Тези едностранни действия могат да се отразят сериозно върху здравето и устойчивостта на този важен рибен запас. в този случай, тъй като положението, пейзажа е ясен, както вече казах, аз дадох карт бланш за започване на вътрешна процедура в комисията да се използва търговски инструмент срещу Фариорските острови. Процедурата в момента е в ход. Благодаря. Сега от името на политическите групи първо давам думата от групата на НП на господин Валеса. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Радвам се, че имам възможност да, да говоря за риболова в Исландия, защото има някои недоразумения в нашите двустранни отношения, защото уловът вреди на духа на сътрудничество, който е в основата на дейността на Европейския съюз. Подобно безотговорно поведение може да създаде сериозни проблеми за риболовните запаси. Ако не се сложи край на това, ще има значително надвишаване а, на нивата за устойчив риболов от страна на Исландия. Считам, че поведението на Исландия трябва да се обсъжда по време на преговорите за присъединяване. Европейския съюз е, има предвидени санкции, които да се прилагат в случай на неразумно управление на римните запаси. Крайно време е Исландия да разбере, че държавите членки, както и страните кандидатки, трябва да спазват общи правила. Нуждаем се от добро сътрудничество, от проява на добра воля и намирането на истински европейски решения в дългосрочна перспектива. Благодаря. От групата на социалистите и демократите давам думата на Исабел Томас. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. От дълги години а, отношенията и начина по който се ловуваше с комрията бяха за пример а, исторически нивата на, този, на запасите бяха много високи. Но, а, със съжаление, има страни, които не се придържат към договорите. С увеличаването на запасите видяхме как Фариорските острови и Исландия започнаха да ловуват много повече. В следствие започна да се намаляват биологичните запаси на този вид. И в момента споразуменията са компрометирани. Това се засяга целият сектор на риболова. Над 200, 200 съда във Франция са засегнати, също и в Обединеното кралство. Много голяма част от тях са рибари на древно. Като прекомерния улов за, застрашава целият техен поминък. Е, ситуацията е много напрекната. Ако Исландия и Фариорските острови продължават да пренебрегват намаляването на, този, на запасите на този вид, да нарушават споразуменията и да решават едностранно квоти, те ще са отговорни за разрушаването на тези запаси. Крайно време е, е комисията да реагира, да осъди този, е, това безотговорно поведение, включително економически, и да го санкционира. Е, Исландия и Фарерските острови трябва да бъдат сложени в списъка на страните, които не спазват споразуменията за устойчив риболов а също така трябва да се преразгледат и споразуменията, защото няма причина те да не ги спазват. Благодаря. От името на зелените, господин Хачтон. Uh, Благодаря. Много разочароващо е, че обсъждаме отново тази тема. Без да е постигнат сериозен напредък, особено що се отнася до скумрията, много важен от економическа гледна точка запас за Шотландия. Комисията изглежда много силна, когато урежда дейността на нашите собствени рибари. Много е рестриктивна, не проявява гъвкавост и независимо от цялата тази мощ вътрешен план, явно комисията не може да реши този външен спор. Министъра по риболова в Шотландия предложи да се определи международен медиатор, посредник, за да спомогне разрешаването на този труден въпрос. Човек, с който може да се говори обективно и неутрално. Радвам се, че комисията не е зачеркнала тази възможност тъй като до момента мерките, които са използвани, не дават резултат. Благодаря. Сиана Кьолинг за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. В Обединеното кралство, а сигурно и в други държави членки, потребителите все повече искат да потребяват риба, уловена по устойчив начин. Те разчитат на сертификацията, за да имат информиран избор. Беше а, одобрено по схемата за опазване на морските пространства а, ловенето на а, скумрия. Те се използват в ресторантите, а, но сега беше сложен а, рязък край на това. Има влушаване а, на пелагичните запаси. Никой не говори за пълен крах в това отношение, но евентуално това ще се случи. Има обаче спад в цените. Европейските рибари спазват правилата и получават наполовината на доходите, които са получавали преди две години. Защо комисията не е сключила едно жизнеспособно споразумение с Фариорските острови? Парламентът предостави преди 6, седмиц, 6 месеца, не преди няколко седмици на комисията, да доведе до промяна в поведението. Какви мерки предприема комисията, за да наложи спазването на споразумението между крайбрежните държави? Благодаря сега от името на останалите групи. Санчес Преседо за минута и 30. Е, господин, господин Кун. Благодаря. Става дума за международни стандарти, за споразумения, за е, морски риболов за нарушаване на запасите на видове, които могат да бъдат застрашени. Безспорно трябва да има тясно сътрудничество между страните членки, които са засегнати в това отношение. А що се отнася до североизточната част на Атлантическия океан, улова на скумрия, от Норвегия, Исландия, Фарерските острови, както чухме от господин Пандехалагер, Халагер, този улов е увеличен 6 пъти. Огромно, огромно увеличение. Освен това се пренаси 30 000 тона от 2012 година. Трябва да имате предвид, че в подобни случаи се отчита интересите и на Европейския съюз, но и на трети страни. И това причинява в момента големи проблеми. Става дума и за култура, за прилагане на правата. Ние имаме такива, имаме вътрешни квоти, има разпоредби, които страните членки изпълняват – мерките за контрол също са застрашени в момента. Т.е. в момента се поставят по въпрос самите правила на играта. За това, госпожо комисар, трябва да има решение. И тези решения трябва да се постигнат с диалог. Но не трябва да забравяме, че ако не се постигне нищо в преговорите, трябва да се търсят и други мерки. Благодаря господин Тадек. Госпожо комисар, госпожа председател, аз съм силно разочарован по разпределянето на квотите с трети страни относно скумрията. Споразумението с Исландия, Феройските острови датира отдавна. Едностранното и неразумно покачване на квотите води до неустойчиво използване на запасите на скумрия в този район. Както каза колегата Санчес Преседо при мен, Фарерските острови а, са увеличили а, 4 пъти, Исландия 23 пъти, което е неприемливо. Трябва да се отчитат интересите в екологическо и економическо отношение на всички заинтересовани страни. В рамките на Европейския съюз имаме строги правила и квоти и ние правим нужното за запазване на рибните запаси в района. Но какво става с запасите, които споделяме с други държави? Имаме възможност да налагаме мерки срещу страни, които практикуват неустойчива експлоатация на рибните ресурси. Кога ще предприеме такива мерки Европейската комисия по отношение на Исландия на Фариорските острови? Това е неприемливо, особено като се има предвид, че Исландия е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Благодаря. Госпожа не беше има думата. Госпожо председател, положението е сериозно. Едностранното решение на Исландия и Фариорските острове за квотите за скумрия има отрицателно въздействие в економически и екологичен план за всички страни, които извършват улов на този запас положението се влуши, защото продължават да се взимат едностранни решения. Тези страни сами си приписват безотговорно квоти. Трябва спешно да се опитаме да се подели ресурса и да сме ефективни своите мерки. Трябва да се санкционира това рецидивиращо нарушение. Комисията се опитва е, да спазва екосъобразност, което е в наш устър в този случай. Направете нещо спрямо тези хора, които са извън нашето влияние. Кажете ни до какви резултати се е стигнало. Направете така, че да има стимули при дискусията, така че тези две страни направят нещо. Госпожа Николеско. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, искам да приветствам факта, че Европейския парламент заема позиция. Искам да се присъединя към колегите, които изказват твърдо становище защото много е важно да направим това в Европейския съюз. Ситуацията, за която говорим, обаче не е единствена. Ние трябва да проявим същото твърдно отношение към риболова в Черно море, защото управлението на дейностите по риболова там е много трудно. Само две от шест страни, които са крайбрежни на Черно море, са членове на Европейския съюз. И за съжаление, диалогът с трети страни никак не е удовлетворителен. И за да приключа, искам да ви кажа, че Китай е, лови 12 пъти повече риба от е, всички страни на Обединените нации. И макар, че те ловуват главно в е, бреговете край Африка, това не е утешение. Ние трябва да направим нещо и по този въпрос. Благодаря. Господин Ван Нистелро има думата. Госпожо председател, госпожо комисар Даманаки, неодавна тук водихме разисквания по новата политика в сферата на риболова, който да бъде устойчив, който да гарантира доходи на рибарите. Изглежда обаче, че нещата не вървят с тези две страни – Исландия и Фариорските острови. Как можем да обясним това на рибарите в Холандия, че падат цените на скумрията? Какъв напредък се постига в Европейския съюз ние сме една общност на ценностите. Трябва да се спазват те и от Исландия, която е кандидат за членство в Европейския съюз. Благодаря, Колегата Стилер има думата. Благодаря. Във връзка с казването господин Нюстерой, комисията ще приеме ли предложението на господин Хъчтън за международен посредник? Това е един от вариантите, които трябва да разгледаме. На второ място, както казаха други колеги, сегашните преговори с Исландия за членство продължават. Както знае комисията, изборите в Исландия са идната седмица. Смята ли комисаря, че като приключат изборите, може да се разкрие възможност за постигане на повече напредък по въпроса? Исландия те първа трябва да разгледа глава Риболов в процедурата по членство. Този въпрос е много спешен. Както казаха колеги, положението е неустойчиво и са необходими не думи, а дела. Давис. Господин Крис Дейвис, съвсем е, основателно е това, което говориха колегите тук. Исландия няма много репутация за устойчив риболов и с спора за комрията е, нейната репутация ще бъде напълно нарушена. Знаем, че в момента Исландия преговаря за членство в Европейския съюз. Много са деликатни тези преговори. И сега в навечерието на избори искам да попитам госпожа комисар, подложена ли е на натиск? И считате ли, че ако не успеем да проведем а, е, преговорите в посока да има споразумение за устойчив риболов, има ли, има ли риск за преговорите за присъединяване на Исландия? А, е, няма, няма да продължавам по-нататък. Благодаря. Grazie. La parola alla commissaria Damanaki. Благодаря. Давам думата на комисаря. Благодаря, госпожо председател. Комисията не иска да се намесва в предизборната кампания в Исландия. И искам да подчертая този факт от самото начало. Нека сега да се съсредоточа върху въпросите. Искам да благодаря на всички за вашите изказвания бих е, искала да повторя отново, че вършим много, за да оказваме натиск върху Исландия и Фариорските острови, за да седнете те отново на масата на преговорите, за да се сключи споразумение, свързано с запасите на херингата и скумрията. Опитваме се и за двата вида. какви средства използваме? Двустранни срещи, опитваме се да поставяме въпроса на международни форуми винаги когато това е възможно. Не изключваме каквото и да е предложение от разглеждане. Получихме предложение за посредник, но знаете, че за да минем през такава процедура, всички трябва да са съгласни, че ще се приеме резултатът от тази помирителна процедура. Затова трябва да убедим всички да се съгласят и това няма да е лесно. Но ние не изключваме нищо априори. Разбирам, че за всички вас, почти за всички, за всички, които се изказаха, които подчертаха, че е необходимо да се прилага регламента за търговските санкции, мога да кажа, че сме предприели такива стъпки, но трябва да сме предпазливи, трябва да имаме конкретна правна база, трябва да видим какъв да е графика, трябва да имаме съюзници. Аз казах за скумрията, че ще обсъдим този въпрос отново с министъра на Норвегия следващата седмица. В сряда имам среща с нея и ще мога да ви информирам в последствие за взетите решения, тъй като ние трябва да работим заедно с Норвегия. Ние се нуждаем от тях. В противен случай резултатът няма да бъде толкова добър, колкото би трябвало. Що се отнася до херингата, аз съвсем ясно казах пред вас, че тук нещата са малко по-ясни. Аз дадох зелена светлина за започването на вътрешна процедура а, за прилагането на търговския инструмент за налагане на търговски санкции срещу фаролските острови, тъй като те се оказаха от преговорите на този етап. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. С това приключваме разискванията по този въпрос. И преминаваме към следващата точка от дневния ред. Докладът на господин Чичестър, Европейската агенция